Please take a seat. We will begin the... Моля, заемете местата си. Започваме своята работна сутрин. Много ви моля, заемете местата си, за да започнем. Alors, euh, Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Добър ден на всички. Много ви благодаря за присъствието. На първо място, ако няма някакви възражения, нека приемем дневния ред за заседанието. Преди да преминем към конкретната част на заседанието, бих искала да отбележа, че няма неотложни въпроси, тъй като ние имахме заседание на 5 ноември. Европейо ha condenado firmemente на мини-пленарното заседание разгледахме ситуацията в Южен Судан и опитите да се сложи край на насилието в страната. Призовахме за прекратяване на военните действия и налагането на санкции. Днес отбелязваме 25-та годишнина от приемането на Конвенцията на ОНЕ за правата на децата. Мисля, че е нещо, което трябва да отбележим. Следващата седмица в Страсбург на пленарното заседание ще бъде отбелязана отново годишнината и ще бъде прията резолюция. Има факултативни протоколи за разширяване на защитата на децата при въоръжени конфликти. Нека ви напомня, че на 3 декември организираме общо изслушване с Комисията по външни работи ще разгледаме въпроса за децата войници. Необходимо е кампанията на УНИЦЕФ да бъде подкрепена. Ето тук е представена тази кампания, която ще започне през следващите няколко дни. Казва се, децата не бива да бъдат войници. Мисля, че в деня на изслушването можем да помислим за някакъв плакат, нещо с което да обърнем внимание на темата. Струва ми се, че така или иначе международната общност не постигна кой знае какъв успех тук мината седмица Проведохме размяна на мнения с професор Руди, насоките за правата на човека, правата на бизнеса. Професор Руди, освен това, говори за договора за човешки права и права на бизнеса. Тук работата на държавите членки ще продължи и през 2015 година. Трябва да кажа, че има някои трудности, е, защото темата е сложна, правителствата трябва да направят своите предложения, но така или иначе Европейския парламент ще започне своята част от работата. Имайте предвид, че следващата седмица ще се срещнем и с лауреата на наградата Сахаров. В понеделник сутринта имаме общо изслушване с още няколко комисии. Наистина ви призовавам да присъствате. Господин Макуеге също ще присъства. Наградата Сахаров е отлична възможност да говорим за правата на човека и за това, което постигат хората, посветили се на закрилата на преследваните понякога сцената на собствения си живот – Господин Маклеге работи вече 40 години. Той помага на жените. Надявам се, че ще присъствате. Това е голяма проява за Европейския парламент. Нека ви напомня, че папата също ще бъде в парламента. И тук, разбира се, голям интерес ще проявят и медиите, но може би медиите ще бъдат раздвоени между господин Макуега и папата. Вчера представих нашата комисия в Комисията по човешки права Госпожа Лох Биле започна тази практика. Мисля, че е важно да работим с тази организация, защото те представляват всички групи, свързани с правата на човека. Това беше и отлична възможност да препотвърдя нашите ангажименти. Ние бихме искали да разширим междуинституционалното сътрудничество и координация. Същевременно ние организираме своята работа, която е и от политическо естество, това е и същината, това ще направим и днес. Днешната среща е организирана заедно с делегацията за отношенията с Магреб – Присъства и председателят на делегацията за връзки с държавите от Магреб. Искам да му кажа добре дошли. Също така ще приветствам и господин Трис Ел Язами, председател на Националния съвет по правата на човека в Марокко. Добре дошли! Много ви благодаря за присъствието. Много ми е интересно какво прави вашия национален съвет по правата на човека в Марото. В Марокко това е организация, работила много усилено – Тя беше много важна и за дебата по правата на човека в Марокко. Същевременно знаем, че Националния съвет разработи много ценни доклади, като тези по миграцията. Invitados a participar en el Gran eh, Foro Mundial por los Derechos Същевременно господин Пандела работи и по подготовката за глобалния форум по правата на човека, който ще се проведе в Маракеш 27-28 ноември. Сега ще дам думата на господин Панзери за няколко уводни думи. Господин Панзери и членовете на неговата делегация ще трябва да тръгнат по-рано, заради подготвителното заседание с Марокко. Господин Панзери, благодаря. Grazie. И grazie per l'ospitalità anche se... Благодаря ви. Благодаря и за вашето гостоприемство. Аз също искам да кажа добре дошли на господин Язами. Благодаря, че се отзовахте на поканата на подкомисията. Тези от нас, които работят с държавите от Магреб, се интересуват живо от правата на човека в Марокко. Нямам никакво съмнение, че срещата ще бъде много полезна. Знам, че времето е ограничено, тъй като в 11 часа ние трябва да присъстваме на съвместната парламентарна комисия. Заповядайте, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, още веднъж благодаря, че ме поканихте в този храм на европейската и световната демокрация. Размяната на мнения се провежда в навечерието на Втория световен форум за правата на човека 27 до 30 ноември. Бразилия пое инициативата да го организира миналата година 2013 Марокко е домакина на второто издание. За първи път след е, голямата конференция 2013 година асамблеята ще обсъжда правата на човека, прогнозите е, за страните членки и също така различните теми от важност за човечеството. Мисля, че тематиката допълва до някъде социално-економическия форум, който заседава редовно в Париж. След Латинска Америка, която ни беше домакин, сега виждаме домакин от Магреб – това показва непрекъснатото универсализиране на въпросите по правата на човека, нещо с което трябва да се поздравим. Госпожа председ... Госпожата председател спомена правата на човека, правата на жените. Ще започнем с правата на жените, защото според Националния съвет по правата на човека в моята държава има големи предизвикателства, които трябва да се решат. Ще се спра на три от тях. Те са теми, по които работи мароканското правителство, представено тук днес. Както казах, три големи предизвикателства. Първо, насилието срещу жените в Марокко. Ние имаме текстовете в Конституцията, но Марокко излиза от една трудна ситуация. Марокканското правителство работи по законопроект за борбата срещу насилието над жените, но тук резултатите са незадоволителни. Имаше референдум, тъй като Конституционният съд отхвърли някои текстове, работи се по втори вариант на текста. Същевременно доклада на Върховния комисариат отбелязва, че съгласно изявленията на жените, над 50% от тях са жертви на насилие. Необходимо е да се работи също така по равенството и борбата с дискриминацията. Конституцията от 2011 година въвежда орган, който да отговаря за тези въпроси. Същевременно бяха направени конкретни предложения, но законопроекта все още е се изготвя. Знаем, че основната работа е завършена, но той трябва да се приеме от Министерски съвет и да се утвърди от парламента. Друг проекто закон е този за работата от дома, което означава, че това е работата на маките момиченца. Както знаете, това са непълнолетни момичета, които са принудени да работят. Ние настояваме проекто законът да установи долната граница от 16 години. Това да е минималната възраст, която да позволява работа от дома. Същевременно се обсъжда и варианта с 18 години. Това е проект, който ще се разгледа в първата камера, долната камера, като се надяваме в крайна сметка долната граница, която позволява работа у дома да бъде 18 години, защото според нас 16 години от гледна точка на правата на човека е по-лошия вариант. Нека се спре и на реформата в правосъдната система. Тук има два важни елемента, за които трябва да ви уведомя. На първо място – съдебните процедури. Ние изготвихме меморандум, той беше прият и ще бъде представен в парламента. Възстановяването на съвета по правосъдни правомощи е също нещо важно. Сигурно е, знаете, че независимостта на правосъдната система беше пожертвана в миналото – затова е важно новия съвет да не бъде председателстван от министъра на правосъдието, да се прекъсне тази зависимост от изпълнителната власт. Вторият проекто закон, който е важен е, е от областта наказателно правосъдие. Министъра на правосъдието и свободите работи по втория вариант на този закон. Един от важните елементи при наказателно-правната процедура е присъствието на адвокат по време на задържането. Защото по-настоящем, съгласно втория вариант, присъствието на адвокат е предвидено един час след задържането, докато сега искаме адвоката да присъства от самото начало. Водят се дебати и Мароканския парламент ще видим дали ще въведе това законодателно подобрение. Така че съветът и наказателно-правните промени, това са две важни инициативи. Нещо друго е възстановяването на механизма за предотвратяване на изтезанията. Вие знаете, че Конвенцията срещу изтезанията има факултативен протокол. Съветът по правата на човека излезе с три доклада през 2012 година беше първия, втория беше свързан с децата и третия с психиатричните заведения. Сега искаме да се спрем до специално на домовете за възрастни хора и изобщо да разгледаме всички места, където хората са настанени срещу тяхната воля. От октомври 2012 година насам се борим за това Марокко да ратифицира факултативния протокол, нещо, което се направи и ние сме много радостни от този факт. Като последният етап от процедурата е свързан с инструментите по ратификация. Надяваме се това да се извърши бързо. така и Марокко ще въведе механизма за предотвратяване на изтезанията и мъченията във всички места за задържане. Същевременно трябва да уточня, че 53 от мерките ще влязат в националния механизъм за предотвратяване, а Националния съвет по правата на човека беше определен от Марокканския парламент като отговорен за този механизъм. Това е важен поврат, защото международният опит показва, че когато има такъв механизъм, а той е наличен в почти всички европейски държави, имаме спад на риска от изтезания с 82%. Казах ви, че са изготвени тези доклади за затворите, психиатричните заведения. Виждаме, че това е важна цел – още едно важно предизвикателство за тази година и 2015 година е закона за пресата. Горе-долу една година вече се обсъжда този закон. Новостите бяха одобрени от министъра на комуникациите след обществено допитване и вземане под внимание на мнението на медийните синдикати и Националния съвет по правата на човека. Има още няколко точки, по които не сме съгласни. Например, чуждестранната преса в Марокко. Според нас те са важни. Същевременно текстовете за емиграцията и убежището също ще бъдат прияти и сигурно знаете, че през септември 2013 година излязохме с доклад за една изцяло нова политика по миграцията и убежището. Негово Величество Краля също поиска нова миграционна политика – Също но през 2014 година се извърши регулирането, което вече приключи. Около няколко десетки хиляди получиха положителни решения на своите молби. След приключването на процедурата, вече мина около един месец от окончателното приключване, но това беше важна процедура за регуларизация на престоя на тези мигранти. Същевременно предизвикателството е огромно. Едва ли е необходимо тук в парламента в Брюксел да ви напомням всички дебати около миграцията – но така или иначе ние търсим реални решения и партньорства. Защо е важна миграционната политика за моята страна, а изобщо за човечеството? Имайте предвид, че 50% от миграционните потоци са на емигранти от юга. По-настоящем Международната криза с убежището е криза на юга. Това не е криза в Падюкале, нито в моята държава, а по-скоро Йордания, Турция. Това са млади мигранти, много от тях сирийци. И за мен мароканската политика е важна не само от гледна точка на Марокко, а изобщо като се има предвид международното положение. Това е, госпожо председател, петте точки, които исках да изброя преди да преминем към размяната на мнения. Благодаря ви много. Благодаря, че се вписахте във времето с дисциплината на европейските депутати, които са свикнали да се изказват в ограничено време. Сега давам думата на колегите, които я поискаха по време на вашето изказване, господин Паня. Паня. А, благодаря, госпожа председател. Много се радвам, че сте тук а, в нашата комисия като представител на делегацията за Магреба. Познавам добре е, нещата, с които се борите през последно време. И всичко това в рамките на интересния път към демокрацията, е, който извървява в момента Марокко. На 30 септември миналата година посетихме Марокко и си даваме сметка колко важно е действието на вашия център във връзка с правата на човека в Марокко. И е, във връзка с избягването на малтретирането в местата за лишаване от свобода. Поздравяваме ви за прозрачността на работата, но също времено, като се има предвид, че се натрупват случаите за разглеждане, какви са конкретните мерки, които предприемате – Може би е добре да използвате своето влияние, така че да се напредне с законодателството по важните в тази област теми и да се насочи то към онези области, които са проблемни. На второ място декларацията на Amnesty International и на Марокканската асоциация за правата на човека от последните седмици във връзка с затрудненията, с които се сблъскват неправителствените организации в Марокко при изпълнение на дейността си. Може ли да коментирате и накрая? Добре е да се спреми на въпроса за Сахара – на това настояхме и през 2013 година а, ние от групата на социалистите там присъстваха и Ана Гомес и Антонио Панцери по време на посещението на нашата делегация. И а, във връзка с регионалните клонове на вашия център, те нямаха под това време капацитета да се справят с всички случаи на нарушение на правата на човека на своята територия. Какво е положението сега? Ще говорим и по-конкретно за мястото на мароканските жени в предприятията и дружествата в Марокко. И как може да се предприемат ефективни мерки на територията на Сахара. Сега ли искате да отговорите или да чуем още въпроси? Още въпроси. Госпожа Лохмилер, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на господин Ел Аясами за презентацията. Доста впечатляващи са проекта законите, по които работите. Имам няколко въпроса. Нека да ви поздравя и за това, че домакинствахте на Световния форум по правата на човека. Има някои местни организации, като асоциацията, Американската асоциация по правата на човека, които обаче са решили да бойкотират това събитие, защото има турмоз срещу тях. Няколко неправителствени организации заявяват, че е, са принудени да закрият дейността си, тъй като нямат възможност да имат помещение за извършване на своята дейност. Вашата организация предприемала ли е мерки за защита на правата на човека в Марокко? Също така, вие казвате, че по-настоящем се опитвате да създадете национален механизъм за предотвратяване на нарушенията – Нашия специален докладчик по изтезанията господин Мендес излезе със специален доклад миналата година, в който бяха изброени много тежки нарушения в условията на места за лишаване от свобода. Може ли да коментирате това и положението в затворите в Западна Сахара. Касан Елвали е тежко малтретиран и изтезаван. Е, Случая стана известен през септември. И накрая. За мигрантите казвате, че предприем... се предприемат усилия за уреждане на статута на нелегално пребиваващите лица. Имам тук един доклад от Human Rights Watch от края на септември, в който се казва, че мароканските че марокански военни части малтретират мигранти в, на територията на Сахара, и а, дори крадат вещи от тях. Благодаря. Благодаря, госпожа Гомеш, заповядайте. Радвам се, че сте тук, господин Ел Язами. Благодаря ви много за уводните думи. Имаме въпроси, разбира се. Давам си сметка, че ратифицирането на допълнителния протокол към Конвенцията за елиминирането на насилието не е приключил. Когато това стане, ще има допълнителни отговорности за властите в Марокко. Много от проблемите, които са свързани с правата на човека в Марокко всъщност са основно свързани с е, правата на задържаните, на лишените от свобода, особено тези в Западна Сахара, които не могат да бъдат посещавани от независими наблюдатели. Един португалски адвокат е правил нееднократно опити да а, е, посети такива затвори но те са били осуетявани. За мен това е напълно неприемливо. Особено като си има предвид, че става дума за затворници, идващи от територия, която е предмет на териториални спорове. Колегата Парня спомена спомена клоновете на вашия център в територията на Сахара и това, че те не успяват да се справят с нарушенията на правата на човека на своята територия. Ние успяхме да посетим един от затворите, но не успяхме да разговаряме с нито един от затворниците. Поискахме поне да разговаряме с едно малолетно лице, което е задържано – но и това ни беше отказано. И така, можете ли да ни дадете обяснение защо Марокко е против мандат на, на мандат на мисията на ОНЕ за Западна Сахара – във връзка с правата на човека. Не смятате ли, че в крайна сметка това би могло да доведе до повече спазване на правата на човека от страна на държавните власти? И освен това, къде е, стои Марокко във връзка с равнопоставеността при онаследяването между мъжете и жените. Това е много важен въпрос, свързан с равно, равното третиране на мъжете и жените. И накрая, във връзка с казаното от Барбара Лох Билер и аз се безпокоя за тормоза срещу неправителствените организации. Няма как да се върви напред, ако неправителствените организации и медиите не могат да действат. Има някои безпокойства за Западна Сахара. Има множество изгонени, включително от Испания, от Франция, включително една делегация на кмета на Замора, един от журналистите на BBC, също е бил спрян. И не му е било посетено, позволено да влезе в тази територия. Ще се радвам да чуя вашите коментари. Давам ви думата и след това продължаваме с останалите изказвания. Във връзка с протокола. Той е ратифициран. Публикуване в Държавен вестник. Сега предстои да се премине към последния етап, а имане, именно приемането на инструментите за ратифициране. Става дума за крайната фаза подаването на документите по ратификацията пред генералния секретар на ООН. Националният съвет по правата на човека изисква това да стане възможно най-скоро. Този съвет има право да посещава и по-настоящем местата за лишаване от свобода, особено когато има когато има ем, жалби, които са подадени от, от отделни лица. и са длъжни тези институции да ни предоставят информация по съответните случаи. И за мен най-важното в тази връзка е да бъдем възможно най-прецизни при действията и формулировките във връзка с случващото се в Западна Сахара. По отношение на правата на човека, трябва да се направи всичко възможно да се разграничи политическия дебат от е, дебата за правата на човека. Регионалните комисии на Националния съвет по правата на човека са три. Две в е, в зоната, която е предмет на териториални спорове и една извън тях. Но културно и езиково става дума за едно и също а, население, а, населението на Сахаравите, които говорят един и същи език, имат една обща култура и така нататък. Жалко, госпожо Гомеш, че нямаше как да отидете там преди една година, но не е, е справедливо да се твърди, че тези центрове не си вършат работата. В крайна сметка всички е, посолства на европейските държави е, редовно посещават тези центрове. 52 посещения на международни представителства и посолства в тези центрове са били направени само през 2013 година. Жалко е, че не сте могли да се срещнете с председателя, но това е по-скоро изключение. Всички е, при те, всички тези посещения, всъщност, председателите са присъствали, работили с националните комисии. И всички тези източници доказват професионализма и неутралността на работата на тези регионални комисии. Има ли проблеми? Ако има проблеми, събираме информация за тях, но твърдо може да се твърди, че няма системна политика за малтретиране и стезаване. Същевременно обаче има някои такива отделни случаи. В затвори или в психиатрични болници. Ако разгледате правеното и е, дори през последните 16 дена на национално ниво, ще видите, че се предприемат мерки. Но в крайна сметка във всички демократични режими съществуват места за лишаване от свобода. и се подготвя а, преглед на всички затвори заедно с инспектори по затворите от Франция, Великобритания и Холандия. Има обаче някои искания, които сме поставили, на които правителството реагира сравнително бавно – на 13 март 2014 година обаче е, правителството взе ново решение. Там, където е, има жалби подадени от нас, да са длъжни властите да реагират в рамките на срок от 3 месеца. Що се отнася до третирането на мигрантите? най-големите проблеми всъщност са на границата. Границата между Марокко и двата града, които са испански. всеки Божи ден има опити заминаване на тези граници от нелегални мигранти, които не искат да се представят на границата, защото нямат документи. Още повече са тези нарушения още от началото на новите мерки за уреждане на статута на нелегално пребиваващите лица. Все повече такива опити се правят и е, нарушенията са свързани с непропорционално използване на сила. Националният съвет по правата на човека разработи политика в тази област, а именно да се правят усилия да бъдат обедени тези мигранти, които са на границата, да се обърнат към властите с цел уреждане на своя статут. Защото няма как да се допусне нелегално преминаване на границата. И ако искаме да не се стига до непропорционално използвана сила, ако искаме да се зачитат правата на човека на мигрантите, единственият добър ход е да се опитаме да убедим тези хора да дойдат да си уредят статута първо. Има няколко, има хиляди е, души, които се опитват да прекъсят границата. През последните няколко месеца успяхме все пак да убедим няколко стотин от тях да се върнат към властите. Преди 10 години Марокко прие и кодекса за равнопоставеността. Ние публикувахме доклад тази връзка. Е, това е доста полемичен въпрос в Марокко а, е, наследствата са сериозен проблем и много хора смятат, че трябва да има равнопоставеност. При унаследяването, точно както има много хора, които са против смъртното наказание, това са въпроси, които вълнуват хората и които се обсъждат много на широко. И всъщност точно това трябва да направим, да насърчим обсъждането на тези важни за обществото теми. Още един въпрос. За, за Марокканската асоциация за правата на човека. 17 събрания на тази организация са били забранени от властите. 18, извинете. На места става дума за много малки събрания. Това не е нещо, което се случва с всички неправителствени организации. И е подадена жалба пред съда. Това е по за твърдението на Amnesty International и на Асоциацията за правата на човека. Но, освен тези асоциации, има много други неправителствени организации, занимаващи и с правата на жените, с правата на детето и прочие. И е добре да се има предвид, че а, е, съдът трябва да се произнесе и се надявам това да стане възможно най-скоро. Накратко се обсъди въпроса за свободата на сдружаване в парламента. И мисля, че трябва да бъде направено всичко възможно, за да се укрепи свободата на сдружаване и това да се направи системно, да се прави системно и да няма забрани. Защото това не е справедливо. Благодаря. Благодаря ви. Gracias, señora presidenta. también quiero... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за поясненията и благодаря за доклада на господин Елвия Зами. Имам въпрос. за територията на, за териториите на Марокко в Западна Сахара и е, за политиката на кралство Марокко. През 2010 година имаше мирни протести в град Елизик. Тези протести бяха кърваво потушени от властите. Имаше несправедливи процеси, които завършиха със смъртни наказания. Правото на сдружение, на свобода на словото се ограничава непрекъснато от страна на мароканските власти. Human Rights Watch пише през, в доклада си от 2013 година, че се ограничават всякакви форми на публичен протест. Протест, който особено се насочва срещу правителството и администрацията на кралство Марокко. Освен това, в доклада се казва, че в град Елайон на 23 март и на 19 октомври са е имало такива сериозни сблъсъци. Освен това се казва, че властите ограничават признаването на организации, които защитават човешките права, които действат на тази територия. И това въжи също така за администрации, които имат административно признание от страна на съдилищата. Също и на тези организации е отказано право на действие и признаване на тази територия. Моят въпрос е какъв е вашият коментар към това? а именно за репресивните мерки за ограничаване на протестите. И какви мерки смята да предприеме марокканското правителство така че народът на сарауите да получи правото на сдружение и на изразяване. Господин Темес Макер, благодаря. Аз също искам да поздравя колегата от името на моята политическа група. Благодаря за интересния доклад. Колегите споменаха вече някои от елементите, които будят нашата загриженост. Знаем, че има определен напредък в Марокко. Това може само да бъде поощрено. Има предвид тук Конституцията, определени правни актове, където се гарантират права и свободи. Вие също казахте че реалността не е перфектна и не отговаря на теорията. Аз също подкрепям преждеговорившите колеги, които споменаха проблемите с правото на сдружаване, право на мълци... права на мълцинствата, право на на свободно изразяване. Няма да повтарям всичко това. Правата на ЛГБТ мълцинствата са също много важни. Зная, че обществото в Марокко е доста консервативно, но искам да зная има ли инициативи, които имат за цел да дадат повече права на тези хора, имам предвид ЛГБТ хората. В затворите се казва, че има много лошо третиране на затворниците, дори и мъчения. Може би това се дължи на, прекър... на малкия капацитет на затворите как може да се преодолее този проблем? И още един въпрос. Какво очаквате от нас? Къде смятате, че Европейския парламент, как смятате, че ние може да окажем натиск върху е- мароканските власти, така че страната да продължи по правилния път, по който е поела, така че нещата, които са записани на хартия, да се приложат на практика. Gracias, señor Demesmaker. Señor Bashir. Благодаря, господин Башир има думата. Госпожо председател, аз също искам да благодаря на нашия гост за доклада. Преди няколко седмици аз присъствах на доклада на госпожа Магарини, която приветства напредъка на Марокко и Тунис в областта на демокрацията и човешките права. Виждам в Близкия изток, виждам, че там има много напрежение, много сблъсъци. и Виждам, че вашата страна има огромно влияние за разпространение на демокрацията и човешките права в региона. Моята страна, Обединеното кралство, би искала да ви помогне. Има доста неща във вашата презентация, които възбудиха въпроси у мен. Най-напред, вие казахте, че искате минималната възраст за започване на работа да е 18 години. Интересуваме защо ние в Обединеното кралство имаме минималната възраст на 16 години. И ние мислим, че е хубаво нашите млади хора да могат да, да гласуват на 16 години. Естествено, аз осъщам практиката малки деца да работят. Това е осъдителна практика. Но въпросът е, е въпросът опира до правоприлагането. Имате възможност да да прекратите тази практика децата да работят, деца, които са под 16. На второ място, много европейски държави биха били горди, ако може да се издаде заповед за задържане в рамките на един час. Ако вие успеете това да го направите, това би било чудесно. Но изискването е, представители на правния съвет да присъстват при задържането, мисля, че това е много. Мисля, освен това, че суверенни, независими държава би, държави би трябвало да решават своята собствена политика а, е, по отношение на миграцията. Граничният контрол дава на Европа една определена сигурност. Много от мигрантите се опитват да стигнат в Северна Европа. Има възможност за тероризъм да се развива, експортират се наркотици. Така че трябва наистина да ви се помогне да се предотвратят тези феномени. Пакистан дава обежище на 3 милиона афган, афганистанци и Пакистан в момента има огромен проблем. Там и, има огромна търговия с наркотици. А, над 50 хиляди хора са пострадали от последиците на тероризма. Така че, ако искате нашата подкрепа, ние сме готови да ви я дадем. Благодаря. Мисля, че това са въпросите за момента. Благодаря ви. Първо, искам да се обърна от вас към вас. Като се спра по-конкретно на инструментите в политиката по правата на човека – вие казахте, че са минали доста години от събитието, което споменавате, 2004 година. Казвате, че това е било мирен протест, но е имало въоръжен отпор. Мисля, че е необходимо да ви коригирам. Преди 4 години беше проведен мирен протест, той беше свързан с някои социални въпроси. Протестът продължи дни наред без никаква намеса. Стигна се и до лична среща с министъра на вътрешните работи. Всъщност с това се зае комитета на протестиращите – но не беше произведен нито един изстрел. Същевременно 13 от представителите на, рода, на реда бяха убити. Така или иначе, правото на живот би трябвало да е свещен, но не може да се мери с двоен аршин. Животът винаги е живот. Аз ви казвам, че 13 от представителите на реда бяха убити. Вие може да видите е, материалите от тези протести. Всичко това е филмирано. Има го на лентите. Около 20 на души бяха задържани. Това бяха граждани, които се изправиха пред военен съд преди година, година и половина, получиха тежки присъди до 30 години лишаване от свобода но това дело се прехвърли към касационния съд. Тук се намесиха десетки неправителствени организации, над 50 от тях организации наблюдатели. Същевременно се отхвърли разглеждането на това дело от военен съд. За това миналата седмица, след издадената препоръка, е, се излезе с изискването и решението, че граждани не могат да бъдат съдени от военен съд. Едно е да говорим за политиката в Западна Сахара, друго е да говорим за правата на човека. След това правата на сдружаване. Има пет сдружения, които са подали молби да бъдат признати и те биха искали да работят за независимостта на Западна Сахара – Министъра на вътрешните е, работи не им оздаде съответното разрешение, но така или иначе тук процесът е абсолютно публичен. И гражданския съд от Агадир всъщност каза, че мароканското правителство тук е сгрешило в своето решение. Така че имаме от една страна политическото решение, от друга страна гледището, свързано с правата на човека. След това свръхнаселеността в затворите и някои от нарушенията – това всъщност е и заглавие на един от докладите ни. За сега не виждаме альтернативна наказателна мярка. Мисля, че тази година амнистията през юли беше нещо важно. 13 000 бяха амнистирани. Това са обяснява и цифрите, които спаднаха от 60 000 на 50 000 задържани и лишени от свобода. Но това е почти постоянен проблем. Накрая пресата, която се оплаква, че има посегателства срещу нея – Всъщност, моята информация е доста различна. Знаете, че сега има вебсайт и терористично видео. Разбира се, че те са подложени на наказателно преследване. След изслушването, което проведохме, и работата на Комисията на Обединените нации, мисля, че наистина можем да говорим за бързи реформи. Вие искате от нас да работим по-бързо, това и правим. Но има още две неща, е, за които бих искал да настоявам. От една страна е необходимо да бъдем по-прецизни – трябва да се разбере, че реформата в държавите от нашия регион, която тече в момента, е много сложна и много крехка. Защото след арабската пролет се разрази екстремизма, сформираха се терористични групи, и моята държава също е крехка. Затова трябва, когато се реформира системата за правата на човека, да се запази и вътрешната стабилност. Това са въпроси, които вълнуват напредналите демократични общества. Това е, се разбира от само себе си. Така напредва и демокрацията. Така е било векове наред. ред. В мароканското общество обаче имаме все още някои много спорни въпроси. Има и друг дебат, който тече в Марокко. Би трябвало обществото да се реформира постепенно, чрез дебат, чрез плурализъм. По-настоящен в Марокко има най-различни коалиции, предвождани от ислямистски групи, но дебатът се води мирно, постепенно, може би не е много бърз напредъка, но той трябва да бъде насърчен. Както казах, виждаме какво става наоколо. разразилия се екстремизъм, тероризъм. На трето място, това, което е моето искане към Европейския парламент е да се работи по-активно с, Мексик... с Марокканския парламент. Благодаря ви. Господин Вайе иска думата. Аз също имам въпрос, след което ще чуем господин Капелани, който отговаря за държавите от Магреб. Той също ще трябва да отиде на заседанието в 11 часа. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, господин Елиазами. Много благодаря, че сте тук. Първо, нека ви приветствам за усилията и качеството на работата, която извършвате. Преди три седмици бяхме в Марокко, срещнахме се с вашия екип, много открито обсъдихме различните теми и наистина трябва да ви поздравя за качеството на работа. Но освен това е важно да подкрепяме и усилията на Марокканския парламент. Това е едно от решенията. Е, господин Ибраим Бендиди също много ни помогна при посещението. Но аз искам да се спра на закрилата на детето. Знаете, че има доста а, брачни двойки от Белгия, от Франция, които желаят да осиновят деца от Марокко. Доколкото знам обаче от две години насам това вече не е възможно, освен ако двойката не е мюсюлманска. Интересуваме вашето мнение. Не мислите ли, че това е в противоречие с новата конституция, която гарантира свободата на вероисповеданието на мароканска територия? Имате ли и някакви данни за увеличението или намаляването на броя осиновени деца от чуждестранни брачни двойки? Освен това ме интересуват какви са данните за децата настанени в домове. Може ли мароканското правителство да ги образова и да се грижи за тях достатъчно добре? Благодаря. Самата аз също имах въпрос, той е свързан с правата на жените. Аз не бих говоря за Марокко, но знам какво се случва в Испания, където ми се струва, че направихме крачка назад по отношение на свободата на жените. Това го виждаме и в целия свят – може би се случва и в Марокко. През последните 10 години имаше напредък, но ако се съди по това, което четем в пресата и в докладите на някои неправителствени организации, е, няма как да не се тревожим, например, насилствените бракове – Струва ми се, че тук през последните две години проблемът се е обострил. Насилието над жените. Също нямате ли чувството, че при правата на жените има отстъпление? Пак казвам, не само в Марокко, а и в моята собствена страна го виждам – Не знам дали СВД е иска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Елиазами. От моя страна, може би, трябва да повдигна два въпроса. От една страна, Рамката, в която обсъждаме въпросите, включени в днешния дебат, тази рамка, както знаете, се основава на плана от 2008 година, както и политиката за съседство, която имаме. Подкрепаме най-вече реформите в Марокко те се опират на новата конституция, разбира се, но това е основният ни ангажимент. Сътрудничим, що се отнася до правосъдната реформа, равенството, имаме и финансовото сътрудничество. Заделена е съответната сума за правосъдните реформи, за работата върху равенството. Според нас е много важна и новата конституция, както и господин Елиазами обясни в отговорите си. Наистина реформите са сложни, те са трудни. Ние смятаме, че е необходимо този процес да стане още по-интензивен. Освен това, можем да помогнем с технически ресурси, можем да предоставим натрупания опит в Европа. На второ място. Нека обясня как работим с мароканските власти. Ние провеждаме политически диалог на всички нива, на министерско ниво, включително работим и с съвета по правата на човека, скоро се срещахме с тях в Брюксел. Освен това, предизвикателствата вече се очертаха ясно и в хода на провелите се до сега дебати. Така или иначе ние разговаряме с властите, разговаряме с представителите на гражданското общество. И тук, и в Марокко. Въпросите са сложни. От наша страна е важно да продължим да подкрепяме реформите, обаче включително и с финансова подкрепа, работата на регионалната комисия, СДНХ всичко това е на дневен ред в двустранните ни отношения с Марокко. Благодаря. Благодаря ви. Господин Маура, искате ли нещо да уточните? Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност отново да взема думата. Съвсем кратък ще бъда. Имам въпрос. Аз правя разлика между човешките въпроси и политическите аспекти. Естествено, нещата са свързани, това го знаете, но ясно е, че партията, която аз представлявам тук, разбира, че резолюциите на ОНЕ трябва да бъдат приложени правото на самоопределение в Западна Сахара, например. Това е много важно, но явно това не въжи за кралство Марокко. Там процесът не се подкрепя. Но зададох въпроса, защото <clears throat> четох един доклад на Human Rights Watch от 2014 година. Вие, е, вие обаче не ми отговорихте на въпроса Нападнахте ме, имате право, но просто не съм удовлетворен от вашия отговор. Искате ли да отговорите? Euh, euh, euh, Благодаря ви, госпожо председател. Вижте, всяка политическа гледна точка трябва да се уважава. Нека ви напомня, че имаше наистина някои нарушения при задържането на Димзи, но ако следите работата на Националния съвет по правата на човека, ако видите моят доклад от 6 юни пред Марокканския парламент, ще видите, че ние обръщаме внимание именно на управлението и начина на работа при протести в Елаюн и в Алабад. Като ние сме отразили и случилото се в Елаюн, това е доклад пред Марокканския парламент. Всичко го има черно на бяло. Като не може да има забрана за протести, каквито и да са политическите възгледи на протестиращите. Освен ако тази забрана не е заложена и наложена от съда. Вижте, казва председателката, трябва да приключи малко преди 11 часа. Господин Паньо също ще иска думата, госпожа Лакбилер. Добре, по въпроса за осиновяванията на мароканските деца от чуждестранни брачни двойки, нека ви отговоря, че вече повече от две години наистина се водим от циркулярното писмо на министъра на вътрешните работи. Слага се край на осиновяванията от чуждестранни граждани, които не живеят в Марокко. Ако живеят в Марокко, могат да ги осиновят. Това разбира се, се отрази на плановете на най-различни семейства от Италия, Испания, Белгия, Франция. Те смятат, че създалата се ситуация е непоносима. Що се отнася до процедурата по осиновявания, това е различна тема, но имаше и вече започнали процедури, семейството е опознало детето, За това и се сформира международна комисия, комитет, с който ние работим. Същевременно това е тъй наречения колектив Кефала – но имайте предвид, че някои от изоставените деца наистина бяха спасени от чуждестранните осиновявания. Казва се същевременно, че тези осиновени деца обаче може би ще забравят своята култура, ще забравят своето вероисповедание като мисиомани и за това министъра написа циркулярното писмо. Самият аз не съм съгласен с изводите в това писмо. Освен това да ви напомня, че така или иначе се въведе и система за контрол при религиозното образование. Държавата иска да гарантира, че детето и израства като мисюлманин дори и при осиновяванията. Но така или иначе, според мен, държавата е тази, която трябва да помисли за съответния контролен механизъм, може, например, да посещава редовно семейството, което е осиновило това дете и така да проследи. На мен ми се струва обаче, че вече няма никакви средства за промяна, нито финансови, нито някакви други. Иначе съм съгласен, че това до някъде осложнява работата с децата, но в Марокко трябва да се съобразяваме и с колектива кефала. Кефала е думата, която се използва у нас, когато говорим за осиновявания. Същевременно, когато детето е осиновено от семейство на територията на Марокко, това не значи, че няма да има някакви отклонения. Не е задължително семейството да е семейство на мисиомани или че семейството ще се грижи достатъчно добре за детето. Виждаме някои проблеми в това отношение, но вашият въпрос е основателен и трябва да бъде следен. А по правата на жените, Наистина тук има някои много обезпокоителни тенденции. В Марокко имаме браковете на непълнолетни, при които трябва да се издаде специално разрешение. Тези бракове се увеличават съгласно статистиката на Правосъдното министерство. Това са момчета и момичета, като бройката се увеличава непрекъснато, ако правим сравнение с последните факти. Това е и социална практика до някъде, но имайте предвид, че и администрацията го позволява. Това, което е обезпокоително е, че при 32% от молбите за разрешение говорим за 14 годишни. И това вече е сериозно. Има и друг тревожен факт, свързан с дейността на жените. В страните като Марокко от региона са се водили битки и години наред, за да има равенство на жените. Същевременно дейността на жените в момента е в застой. И то най-вече за дипломираните. Това е парадоксалното, че по-добре образованите в момента са в възстой. Защото имаме около 72% активност в сравнение с 100% при мъжете. Но ето защо ми се струва, че непременно трябва да се работи чрез Комитета за равенство и борба срещу всички форми на дискриминацията. Проблемът е сериозен. Благодаря много. Има много колеги, които са поискали думата, но може би е добре да приключим с тази част от заседанието, господин Паньо. Две секунди е, във връзка с казаното от колегата. Мисля, че е много важно да припомним, че всичко, което каза господин Елай Сами, за положението през 2010 година в Западна Сахара е съвсем точно и е крайно време да се престанат пропагандистските изказвания. Тук в Европейския парламент много добре познаваме ситуацията, имаме видеозаписи, знаем какво се случи през 2013 година. И аз съм изпратил този видеозапис на всичките си колеги. Така че ако колегата има желание да се осведоми, ще му го изпрати и на него. Следващата сряда в Страсбург ще има дебат за самоопределението и ще говорим и за Марокко и в тази връзка би било интересно да се поговори и за това дали искаме да има помирение между Египет и Алжир и да се намери някакво решение за тази част на Сахара и да се е, предприемат мерки така, че Ела Юн и другите е, провинции в областта да бъдат така организирани, че е, да се преодолее тероризма и трафика на дрога. Господин Панцери, е за, последен коментар. Intanto voglio ringraziare il Благодаря. Искам да благодаря на господин Елеазами. По принцип той казва нещо много важно. Нещата, които се случват, трябва да ги видим реалистично. Има процеси в Магреб и в Машрек, които доведоха до противоречиви резултати. Надеждата за повече права и повече демокрация понякога се ограничава. Въпреки това обаче, трябва да поощрим реформите. Човешките права трябва да бъдат подкрепени – още повече от наша страна, от Европейския съюз. Ние ще се опитим даме с тази подкомисия да популяризираме човешките права във всички политически области, както в Европа, така и извън нея. От ваша страна виждаме, че работата е добра, но има много какво още да се направи. Ще ви изпратя ще, нашата си, нашето мнение е, че законодателният процес трябва да продължи. Това е основното ни послание. И се надяваме, че консервативните позиции на някои от позициите на парламента в Марокко ще бъдат преодолени. Особено важни са общите свободи. И темата за правосъдието, тя е също много важна. Особено съм загрижен за наказателния процес в Марокко. Тук може да работим, но както и по въпросите, които споменаха колегите. Ами, благодаря, господин Панцер, благодаря е, господин е, Язими. Е, много се радвам, че сте тук и благодарение на вашите усилия действително се надяваме защитането на правата на човека в Марокко да се подобри.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 vamos a empezar, si no les importa, porque vamos muy mal de tiempo. Eh, vamos a tener ahora la ocasión de contrastar eh, la realidad de los derechos humanos. И така, колеги, сега ще се занимаваме с сравнението. Ще имаме възможност да сравним работата на, правител... на неправителствените организации в Марокко ние искаме да подкрепим тази работа. За съжаление обаче времето ни е много малко. Затова ще дам думата на Мишел Тобяна. Тя ще ни представи ситуацията на място. Tiens, Président, euh, le réseau regroupe 80 euh, organisations. Благодаря, госпожо председател. Госпожо бивш председател, може би трябва да кажа. А, говорим а, за положението в а, нашите съседни страни. А, няма много време, няма как да се спра в подробности на правата на жените, а, въпреки че те бяха вече засегнати, но искам да говоря за основните елементи на реформите, които се предприемат в момента в Марокко. Контекстът, в който работя е следния. Всички си спомняте, че имаше една комисия за равенство и помирение, която подаде някои препоръки. Те не бяха изцяло последване, но все пак част от тях намериха мястото си в конституционната реформа. Остават два въпроса. и в а, Конституцията има някои неясноти по отношение на ролята на краля, както и по отношение на върховенството на международното право и на равнопоставеността на жените и мъжете. Насякъде, където се упоменават последните две неща, те са последвани от един от някои условни е, е, фрази, е, свързани с правната традиция на страната. И така. Как мислим? В момента нещата в добра посока ли вървят? Ние сме неправителствена организация, така че някакси е част от работата ни да сме винаги недоволни. Първата точка, която трябва да повдигнем тук, жалко, че е, много от депутатите, които се изказаха по тази тема, вече не са тук. Но първата тема всъщност е положението в Западна Сахара. Дали дебатът е Марокко Полисарио или Марокко Алжир Полисарио? При всички положения, имайки предвид статута на територията, е важно да се знае, че тя не се третира по друг начин, но в сравнение, по начин различен от останалата част на Марокко, а, освен в някои ситуации, в които се третира по-добре от а, на останалите части на Марокко. Конституционната реформа въвежда много интересни концепции, които в момента се внедряват и на място. Въпросът обаче е разликата между закона и действителността. Ето, например, насилието срещу жените. Това е проблем, който трябва да се обсъжда с всички ангажирани организации – и освен това, все повече се наблюдава една разлика във времето между приемането, между обявяването на реформите и приемането им. 19 закона са разработени, за да се приведат на практика членовете на новата конституция. Въпросът е обаче кога ще бъдат прияти. Ще стане ли това в настоящия законодателен мандат? Вече бяха много, е, казани много неща, няма да е, ги повтарям, но все пак, е, нека да кажа, през септември Получихме крайните данни за резултат, който ще публикуваме. Какви са нашите а, заключения? Много информативни данни събрахме за демократичния процес. И а, трябва да се има предвид, че напредък има, еволюция има, в а, областта на законотворчеството поне. За разлика от това, обаче, на терена, особено ние като неправителствена организация, трябва да подчертаем, че не всичко е задоволително. Гражданското общество в Мороко е живо, активно, работещо, не си мълчи, не се оставя да му се оказва натиск. Има протести всеки ден. По улиците в Марокко, в Ел Аюн, в Рабат. И резултатите много често са много добри. Разбира се, има някои затруднения в по-отдалечените райони. Не е допустимо само с прагматични съображения да се е, аргументи да се обяснява защо е, някои мерки са е, преведени и въведени, при други още се чака предаването на ратификационните документи на генералния секретар на ООН. Това не е добро извинение. Събираме информация за дисциплинарните производства срещу членове на правоприлагащите органи в е, Марокко във връзка с етични нарушения или неподходящо ли непропорционално използване на сила. И както вече бе казано, доста често има случаи на доста нерационално използване на сила. Липсата на съдебен контрол също е сериозен проблем. Какво да правим в тази ситуация? Това е една страна, в която културата на авторитета е, и на уважението към авторитета е основна от десетилетия насам и това няма как да се промени за а, няколко месеца. но трябва да се прави всичко възможно, за да се премине от културата на налагането, на авторитарното налагане на мерки към действителната демократичност. На практика няма целенасочена политика на малтретиране и изтезание, но просто така се работи от векове, от векове насам и не може да се очаква тези практики да изчезнат за няколко месеца. За съжаление, трябва да се каже, че е доста трудно а, от, да се отиде отвъд а, докладите на Националния съвет по правата на човека и а, да се въведе на практика а, възможността да се поставя под въпрос и да се наказва непропорционалното използване на сила от страна на правоохранителните органи. Съдебната система се намира в малко парадоксално положение. От една страна, Върховния съдебен съвет се реформира в момента и целта е да се гарантира независимост на магистратите, като се има предвид, че председателя на касационния съд се номинира от властите, т.е. има някаква връзка с правителството, но същевременно а, прокуратурата не подлежи на подобни назначавания. Има и други места. Всъщност Франция, например, там където съм роден, е страна, където прокуратурата съвсем не е независима. Така че не само при нас има някои лоши ам, стари навици. Въпросът е обаче как се. А, каква е културата при приложението на наказателно-процесуалния кодекс? Вече има няколко магистратски организации, които се опитват да изкажат своята позиция по въпроса за реформите. И мненията им се потискат. Работим и с други организации от е, мароканското гражданско общество, опитвайки се да е, а, анализираме връзката между международните ангажименти поети от Марокко и реформата на съдебната система във вътрешен план. По-настоящем се намираме в ситуация, в която Марокко от една страна като нормативна уредба напредва постоянно и напредва доста добре. Но трябва да се има предвид, как ще се проведат реформите, как ще, каква конкретна форма ще приемат те и каква е практиката на място. Последните месеци не разбираме какви са причините Министерството на вътрешните работи да се държи доста агресивно към неправителствените организации. Прилагайки мерки подобни на тези, които се прилагат в Алжир или в Египет във връзка с чуждестранното финансиране на дейността на неправителствените организации. И е, знаете какво се случва с АМДХ, асоциация, Марокканската асоциация а, по правата на човека. Множество от техните събития са забранени. Не разбираме защо се прави това. Не разбираме защо Министерството на вътрешните работи води война срещу една а, организация на гражданското общество. Нещо, което се отразява и на други организации, включително и на Amnesty International. Един нейн представител беше задържан в Казабланка 4 часа и се наложи на месата на, между... на Националния съвет по правата на човека, за да се разреши проблема. И накрая, случващото се в Сахара. Ясно е, че става дума за необичайна ситуация. Има колеги, които бяха а, в Сахара, Ела Юн и там-там, четирима Сахара, двама в Ела Юн, двама в там-там, които бяха следени от органите на Министерството на правосъдието. Не е ясно защо е необходимо това. И за това трябва Просто властите в Марокко на всички нива да се научат да си съжителстват с хората. Всички имат право на свобода на изразяване и онези, които се борят за своята независимост също. Спирам до тук. Благодаря ви много. Давам думата веднага, без да се бавя, на господа Самира Биркаден, представител на коалицията Пролет на достоинството, защитаваща правата на жените. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм сред вас. Искам да благодаря сърдечно на Европейския парламент за тази покана, която показва интереса на институцията към важната роля на неправителствените организации в демократизирането на страната. Вие ме помолихте да се спра по-конкретно на правата на жените. Микрофона на ораторката. Аз ще говоря за различните международни механизми. Първо, нека поговоря за пролета на достоинството, нашата организация, ние се <clears throat> борим за достойни условия на съществуване, борим се за правата на жените и срещу дискриминацията на жените. В коалицията имаме 25 национални и регионални сдружения – Създадени сме на 14 февруари 2010 година. Сега по препоръките, отправени към Марокко, трябва да спомена различните доклади на Националния съвет по правата на човека. Освен това имаме и докладите на от националния периодичен преглед. Всичко това разглежда практиките и законодателството. Рекомендо Марок Maroc euh, d'harmoniser euh, ses, ses lois internes avec les conventions internationales. Принципно Знаете, че се препоръчва на Марокко да ратифицира протоколите към конвенцията. Освен това, Имаме и механизми, които са препоръчени по Конституция. Това са текстовете от 2011 година. Освен това, Марокко трябва да промени някои от законите за семейството, браковете на непълнолетни и така нататък. Всичко това върви в една и съща посока. Ние искаме да изпълним препоръките. Има известен напредък, но разбира се, тук оценката трябва да бъде нюансирана. По международните ангажименти – Марокко се е ангажирал с отеглянето на резервите по параграф 2, член 9 и член 16. Това е по конвенцията. Освен това, по член 2 и параграф 4 Марокко запазва своите декларации. Нещо друго, което е прието от съвета на министрите, е законопроекта за ратификацията по Конвенцията за изкореняване на дискриминацията на жените. Това обаче е малко по-различно от тъжната съдба на протоколите, свързани с Конвенцията срещу изтезанията. Те все още се обсъждат в парламента и тук нямаме окончателно решение. Така че по препоръките може да се каже, че със сигурност има конституционна реформа. Бяха преразгледани много от нормите за равнопоставеността. Ние се водим от Международната конвенция, която препоръчва съответните действия. Трябва обаче да се посочи, че текстовете могат да бъдат тълкувани по различен начин. Някои от конституционните права се оказват спорни, защото е отбелязано, че трябва едновременно да се спазва Конституцията и нормите на Конвенцията. Същевременно при Международната конвенция можем да направим следната констатация. Принципно има закъснение. Както каза оратора до мен, работата започна още от 2011 година, но единственият конституционен закон в областта равенство – беше прият наскоро, докато същевременно имаме 11% от жените, които заемат отговорни позиции. Имаме междуправителствения план за равенство и се очаква 2014 година процента да стигне до 22%. В момента той е 15, ще имаме и нов конституционен закон. Има също така и законодателни проекти, които в момента се уточняват. Ние говорихме вече за закона срещу насилието на жените. Той стъпва върху Конституцията, но трябва да споменем и големите закъснения при актуализирането на много от законите. Наказателно-правния кодекс е от 1962 година. Ясно е, че той се води от патриархалния дух – не са позволени абортите, например. С други думи, трябва да се направи една много радикална редакция. Промените при наказателно-правните процедури също много се забавят. Имаме текстовете, представени от правителството, от съответните министерства, но те често взаимно си противоречат. И понякога те влизат в противоречие с закона срещу насилието над жените – а Министерство на правосъдието заедно с Министерство на солидарността отговаря за проектите, свързани с борбата срещу насилието над жените. Аз съм съгласна с това, което каза госпожа председателката. Има известно отстъпление. За съжаление, виждаме и затруднения, и известен блокаж, що се отнася до стъпките напред. Но така или иначе този напредък е много крехък. Правата на жените страдат. Първо, самото изпълнение на законодателните текстове – примерно семейния кодекс и други. Изпълнението не беше придружено от информационна кампания и за това виждаме огромно увеличение, примерно при принудителните бракове сред непълнолетните. Доста от практиките остават дискриминационни, няма като чили и ясна визия или политическа воля за защитата на правата на жените. В Марокко основният дискурс и остава патриархален. На 17 юни този въпрос беше разгледан във втората камера. Говорихме и за работата у дома и съответно правата на жените на труд. Статистиката, която ще цитирам, е обезпокоителна. И гражданското общество в Марокко е силно обезпокоено, защото наистина има опасност да се върнем назад. Господин Елиязами, например, говори за намалената активност на жените между 2000-та и 2011 година. Наистина тя е спаднала от 28 на 25%. като се отдава все по-голямо значение на работата у дома, а дипломираните жени при тях бройката е намалена за същия период от 60,9 на 51,3%. Същевременно браковете между непълнолетни са се увеличили от 7 на 12%. И имайте предвид, че повечето непълнолетни са момичетата. Имаме важни предизвикателства. Необходимо е да има орган за равните права и за борбата с дискриминацията. Необходимо е също така да се разгледа цялото прието до сега законодателство да се използва Конституцията, както и международните инструменти и накрая приетото да се изпълнява на практика. А за гражданското общество ще кажа, че има две големи предизвикателства. Достъпа до информация на първо място, където имаме реален проблем ние не можем да стигнем до достатъчно информация за проекто, законите и всичко, което ги придружава. Накрая искам да благодаря конкретно на Европейския съюз, да им благодаря за подкрепата по правата на човека – Без тази подкрепа в Марокко ще ни е трудно. Нека кажа, че също така натрупания опит е много интересен. Ние оказваме натиск върху мароканското правителство, за да се обръща по-голямо внимание и на показателите, и на резултатите, както и на съдържанието. Така виждаме реалните последици от реформата. Благодаря много, извинявам се, но нямаме много време, защото трябва да приключим в половина по тази тема. Дам думата на господин Никола Берже, който представлява Amnesty International тук и който може да ни даде малко информация за конфликтите с мароканските власти. Thank you very much, Madam Chair, for the opportunity to present at this hearing in Droit. Благодаря. Има разлика между имиджа на Марокко и между нещата, които се случват на място. Наша роля е да видим тези недостатъци, тези несъответствия. Ние започнахме кампания в Марокко срещу мъченията. Оценяваме нашите действия в момента, анализираме ги. Нашите процедури са, е, имат един по-цялостен подход. Е, анализът ще бъде изготвен следващата година. Сега за свободата на медиите, свободата на изразяване. Е, обвиненията тук се свеждат до обида на властите, обида на краля. Има обвинения на журналисти, има е, казуса Камал Ашка, Осима. Властите <clears throat> провеждат разследване. Има процеси, е, процесите завършват със смъртна присъда в двата случая. Лав на Караф, един друг казус – той бе обвинен, е, че неидентифицирани лица го били измъчвали. Съдът трябва, трябваше да плати обещетение за клевета на полицаите. Има и други обвинения за мъчение. Ние апелираме към освобождаване на тези лица, които са обвинени по този начин. На следващо място е правото на сдружение. В цялата страна има проблеми, включително младежки лагери, включително общи събития. Има пречки за decided to ban Amnesty International's annual International Youth Camp. The event had been taking place every year without any interference. Има събития, които въпреки това не могат да бъдат провеждани. На 12 октомври мароканските власти забраниха на представители на Amnesty International да влязат като наблюдатели, искахме да наблюдаваме ситуацията на мигрантите. Amnesty International се опитва да разреши проблема с мароканските власти. Искаме да осигурим свободен достъп до страната. Освен това, имаше и проблеми. Е, неправителствени организации, правозащитни организации да се регистрират в Марокко и да оперират. На следващо място правото на струшаване има е, реакции от властите да разпръскват протести, да забраняват тяхното провеждане. Има девет такива случаи. В е, случаи в Рабат е, хората там бяха осъдени на 27 месеца лишаване от свобода. На следващо място искам да спомена, че в, има проблеми в Марокко за правото на самоопределение. Неправителствени организации, както казах, е, трудно могат да бъдат регистрирани. На следващо място мъченията. Мъченията са нещо, което непрекъснато се случва, но имаме малко данни за това. Министърът на правосъдието излезе с меморандум към магистратите да докладват случай на мъчение. Алиарас е, например, казус, в който има доказано мъчение. Алиарас е бил мъчен през 2010 година, когато е бил изискан от Испания. Протоколът за срещу мъченията е ратифициран от Марокко. Надяваме се ситуацията с мъченията да бъде подобрена. На следващо място несправедливите процеси. Има казуси, които се гледат от военните съдилища, цивили, цивилни граждани биват съдени от военни съдилища. Казусът на Барак Долни е известен. Той протестира с гладна стачка, защото бива съден от военен съд. Има проекто закон, който предлага политика в наказателния процес, но не дава гаранции за това адвокати да могат да бъдат намесвани в пресъдебния процес. На следващо място искам да подчертая, че ние подчертаваме нашето... Ние приветстваме измененията в наказателния кодекс, особено, що се отнася промените, които имат за цел да намалят насилието срещу жени. И накрая някои препоръки към депутатите. Ние бихме искали да видим резолюция за ситуацията на човешките права в Марокко от страна на Европейския парламент. Европейският парламент има специална роля, когато става дума за човешките права. Моля, помнете, че в този контекст е много важно да се засегне и въпроса за безнаказаността. Важно е да се говори за определени казуси. Приносът на Европейския парламент е именно в тази област да насочи вниманието на обществеността към определени лица, към определени казуси. И в този смисъл обръщам се към външната служба и делегацията. Много неща бяха направени по определени индивидуални казуси и по общата ситуация за справата на човека. Благодаря, госпожа Лох Пилер има думата. Благодаря. Аз мисля, че и тримата ни гости ни дадоха много подробна информация, но искам да кажа, че съм много загрижена за това как протече заседанието тази сутрин. Говорихме за човешките права в Европа. Имаме представители на а, неправителствените организации и на Институцията за човешките права. Имаше обаче обвинения към нас, че нашата информация не е правилна, че ние се опитваме да инструментализираме човешките права. След това колегите напуснаха залата. Каза се, че заседанието трябва, че обсъждането трябва да приключи до 11.30. Искам да разбера защо се случи така. И смятам, че не би трябвало да се продължава по този начин, защото ние смятаме, че Международната институция за човешките права е независима, но въпросът ми е как вие третирате вашата независимост и как третирате и работите с мароканските власти. Ние имахме информацията, че цялата общност на неправителствените организации бойкотира форума на, на мароканските власти, посветен на човешките права, именно защото има проблеми, именно защото а, не могат да си вършат работата в Марокко. Благодаря на госпожа Лохпилер. Вие правилно наистина правите тази препратка. Но наистина техническата координация, технически проблеми наложиха ограничаването на обсъждането. Понякога техническите аспекти засягат и политическите. Говорих с, ще говоря с колегите от секретарията, дали е възможно нашата подкомисия да осъществи да осъществява заседания, когато няма други заседания по подобни или даже по същите въпроси. Странно е, че това наистина се случва. Наистина много е жалко, че това се случи, защото имаше много хора, и има много хора, които следят ситуацията в Марокко и в Магреб и които не можеха да присъстват, защото трябваше да отидат на другото заседание. За съжаление, заседанието ни не протече както бяхме планирали. Трябва ни ясно по-добра координация. От друга, от друга страна обаче, много е трудно да осъществим такава координация. Но е важно да знаем кои делегации ще присъстват на кое заседание, за да може да планираме нашата работа. Много е хубаво да имахме този обмен на мнение с представители на, на неправителствените организации и другите колеги. Имахме трима експерти от три водещи организации, които защитават човешките права. И може би може да продължим с тези три организации и да обсъждаме въпроса дали е разумно ние да се включим в форума за човешките права или пък да, по-добре да, да не се включваме. Аз мисля, че е по-добре да участваме, но бих искал да разбера от колегите какво е тяхното мнение. Неправителствените организации също имат своето мнение. И така, нека продължим. Има колеги, които искат да се изкажат ще дам думата на представителя на Amnesty International. Въпросът ми е, мислите ли, че ние може да поощрим диалога с властите по отношение на човешките права? Организацията иска да играе определена роля в Марокко. И въпрос към неправителствените организации. Вашите цели са много ясни. Вие работите конструктивно. Вашият анализ на ситуацията е правилен. Но с времето виждаме, Марокон е направил е постигнал напредък по отношение на свободите, отношението към жените, свободата на изразяване и свободата на сдружаване. Но нещата може би се променят в момента, може би консервативните настроения вземат превес. Въпросът ми е, как може ние по най-добър начин да подкрепим неправителствените организации и да осигурим диалога с властите. Искаме да подпомогнем гражданското общество. Искате нещо да кажете или да дадем думата на останалите представители? Нашата мрежа участва активно в форума. Принципно ние сме критично настроени към работата на мароканските власти, но форума е важен. На второ място – Съвсем накратко, Европейския съюз има изключително важна роля, тъй като имаме пакта за съседство с съответните предвидени действия, но на първо място е необходимо да се изискват резултати по поетите ангажименти от мароканските власти. На второ място е необходимостта от наблюдение върху това как се изпълнява политиката за съседство. И на трето място, може би самия Европейски съюз трябва да вземе под внимание факта, че за първи път в юга една страна се опитва да извърши регуларизация на мигрантите на нейна територия. Но това не е нещо безплатно и би било добре Европейския съюз да си даде сметка, че има альтернатива на политиката на Европейския съюз към емигрантите от Средиземноморието. В крайна сметка, мароканската политика тук трябва непременно да бъде подкрепена и финансово, и политически и Европейския съюз наистина трябва да промени е, своя подход. Така или иначе, казах вече, това е първия опит за регуларизация, опит, който трябва да се вземе за пример. Самата аз съм напълно съгласна с оратора до мен – а за Световния форум ще кажа, че по-настоящем има две сдружения. Едното е на Мароканското гражданско общество. Например, две сдружения, които участват в форума, в различните му дейности. А, иначе за Европейския съюз аз също смятам, че трябва по-внимателно да се следват резултатите, да се види какво е изпълнено. Трябва да се е, разгледат и резултатите от изпълнението на конвенцията от Истанбул, когато говорим за правата на жените. Мароканската държава трябва да бъде насърчавана по пътя на ратификацията на тази конвенция. Много е важно да се работи и по правата на детето. Благодаря. Amnesty International иска ли да се изкаже? Давам думата на генералния секретар. Благодаря ви. Първо достъпа ни до страната. В момента ние го договаряме с мароканските власти. Ще видим какъв ще е резултатът. Ще трябва на по-късен етап да ви докладваме. А, за това какво може да направи Европейския парламент, за да ни подкрепи, може би най-важното е да се работи с колегите от Марокко, да се прави подробен анализ на това, което се случва, да сме сигурни, че се използват всички налични инструменти и да се прилага много по-активно дипломацията. По-конкретно бихме искали да се говори много по-активно срещу изтезанията – и тук е хубаво това да се прави от всички, защото тази тема като че ли е обвита в мълчание. Необходимо е да се говори ясно, да се говори високо и темата да стане предмет на дискусии в Марокко. Благодаря ви и накрая ще дам думата на господин Руан, генерален секретар на между Министерската асоциация за правата на човека. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, представители на неправителствени организации, първо цифрите през девете първи месеца на тази година над 1 милион дейности бяха организирани от НПО. От тях имаме над 4000 организирани по правата на човека. В Сахара имаме над 700 протеста 2013 година, над 6000 2014 година. След приемането на новата конституция и в рамката на изпълненията на нормите по правата на човека има различни законопроекти, пет от тях са за новите институции, три срещу насилието на жените, за правото на информация има и други проекти, които също са в законодателен процес, миграцията, обежището, наказателната процедура – равнопоставеността и така нататък. Госпожо председател, всичко това показва, че Марокко продължава да извършва структурни реформи по пътя на демокрацията и зачитането на правата на човека. Има и преходни норми, които трябва да сложат край на системното насилие и посегателството срещу правата на човека. Трябва да се възстанови и механизма за обжалвания при изолирани случаи на посегателства срещу правата на човека. Съвета по правата на човека, специалните процедури, всичко това е важно. Същевременно е необходимо на всеки 6 месеца да се правят посещения. Вече има 5 такива посещения. Марокко винаги е приемал делегациите на НПО, които работят по правата на човека. В Южната провинция ние искаме обаче да се е, зачита професионализма, безпристрастието. Мога да ви дам и пример – Например, затворите в Ела Юн, които са филмирани. Amnesty International каза, че тези хора са били изтезавани, но ние ще ви изпратим видеоматериалите. Също времено. знаем, че се работи по различните случаи, например 15 човека, които са били произволно задържани, но ние следим ситуацията. НПО трябва да продължат да играят своята важна роля, в това няма никакво съмнение. Има някои НПО, обаче, които помагат на мароканските власти в реформите, в затвърждаването на върховенството на закона и на демокрацията. Ние разчитаме на техните предложения, както и при допитванията си. Пътят на Марокко, който следи насоките и на мароканския крал по пътя на консолидиране на правовата държава е открит – Може би понякога ви се струва, че този път е дълъг, но ние със сигурност сме тръгнали по него. Нека не забравяме и големите предизвикателства пред нас. Ще спомена само едно – тероризма. Тероризма също ограничава човешките права. В началото на октомври имаше 119 различни избухнали устройства. Да не говорим за вземането на заложници и въоръжените на Бези. Администрацията наистина не винаги дава достатъчно е, информация, но 2013 година 22 от служителите бяха санкционирани, 2014 година 17 бяха санкционирани. Не е вярно, че Amnesty International нямат достъп. Това е абсолютно невярно. Водим диалог с тях от началото на мисията им но те не обръщат внимание на реформата в миграционната политика, за която току-що говори господин Тобияна. Благодаря ви, господин Руан. Дадохме ви думата, защото винаги изслушваме и представителите на посолствата. Тъй като в този случай говорим за Марокко, решихме да дадем думата и на господин Руан. Обяснявам го, тъй като някои зададоха този въпрос. Всички имат право да се изкажат в нашата подкомисия. От общ интерес е правата на човека да се затвърждават по целия свят. Ще поканя членовете на подкомисията да продължат със своята работа да подкрепят усилията на държавата Марокко по посока на демокрацията, справедливостта и свободата. Благодаря ви, благодаря и на организациите, които бяха с нас тази сутрин. Те винаги могат да разчитат на нас.